Еля, господин Стилианидис. Благодаря. Тази трагедия ни напомня предизвикателствата, пред които и в Афганистан е изправен в контекста на нестабилност и конфликт. Последните две седмици показваха, че джихадистските бутовници а, са успели да завземат а, позиции. Ние водим война и трябва да потвърдим своята подкрепа за правителството за национално единство, за да може Афганистан е част от е, приоритетите на международната общност. Унези, които се бият в е, Кундус, е, се бият за нас. Нападението на талибаните предизвикаха страдания на много хора и тежка хуманитарна ситуация. Цялостната ситуация е несигурна и нестабилна. Нападението срещу болницата Лекари без граница на 3 октомври е трагедия, за която аз съжалявам като комисар по хуманитарни въпроси, но и като лекар. Болниците и медицинските служители са изрич, изрично защитени по международното хуманитарно право. Те не могат да бъдат обект на нападение. Последният доклад показва, че има загинали сред служителите на лекари без граница, в това число също така 10 пациенти и 3 деца. Ние изразяваме съчувствие към семействата на загиналите и хуманитарните работници. Ние изразяваме съчувствие към всички онези, които в Афганистан и в конфликтните зони около него посвещават своето време и умение и живот, за да помагат на жертвите на войната и да подобрят условията им на живот. Лекари без граница управлява болницата в Кундус при много тежки условия. Не само там. Аз самият съм бил свидетел при редица посещения в кризисни райони, че те работят при много тежки и опасни условия. Лекари без граници са там, откъдето всички са си изтеглили. Искам по-конкретно да отдам дължимото а, на работата им в Гвинея, Либерия, и усилията им за преодоляване на кризата с Ебола. Без тях светът още щеше да се бори с заразата от Ебола. Да се върна в Афганистан. Жени и деца са жертви на сериозни хуманитарни последици от конфликта. Ние благодарим не само на Лекари без граница, но и другите хуманитарни организации за усилията им. Този парламент знае много добре какво означава да се отдава дължимото на хуманитарни работници и правозащитници. Всички ние им дължим много. Както и в други конфликтни ситуации, хуманитарните работници рискуват живота си в помощ на най-уязвимите. Ние, разбира се, изразяваме уважение към коража на тези служители. Трябва много ясно да потвърждаваме необходимостта да се пази живота им и а, е, живота и достоинство на тези, на които те помагат. Тази трагедия говори за това, че когато конфликтът ескалира, има несъразмерен риск за цивилните лица. Парламента трябва да прави разлика. Всички трябва да правят разлика между военни и цивилни цели. Всички страни трябва да да пазят цивилните граници. Президентът каза, че афганските сили и мисията за подкрепа на НАТО са длъжни да гарантират безопасност на цивилните лица и военните операции да бъдат прецизни. Той каза, че афганс, афганистанските и чуждестранните сили трябва да положат сериозни усилия да не да, да не насочват ударите си срещу цивилни цели. Също така има искания за разследване на евентуални а, военни престъпления, извършени от а, талибаните в а, Кандус. Трябва да има организация, за да се идентифицират извършителите и а, да се възцари правосъдие. Лекари без граници Европейския съюз настояват за пълно разследване на нападението. В Съединените щати е, казват, че ще бъде извършена пълна и прозрачна анкета. Ние приветстваме ангажимента и след този ангажимент се надяваме, че той ще даде съвсем скоро ясни резултати. Тази трагедия ни напомня, че Афганистан все още трябва да преодолее десетилетия конфликт. Има нужда от комплексен отговор на различните предизвикателства, пред които е изправен. Трябва да продължат усилия за мобилизиране на различните фактори и да се надгражда върху ревизираната афганска стратегия. Акцента трябва да бъде и върху местното самоуправление, за да има връзка между местното население и местните власти. Афганското правителство е представило поредица от действия. Нужно е ефективно изпълнение. Готови сме да помагаме на афганските власти в този труден процес. Що се отнася до незабавните действия, ние трябва да оценим необходимостта от допълнителна хуманитарна подкрепа. Призоваваме афганското правителство да улесни е, достъпа до кондус и вътрешно разселените лица. Имаме нужда от по-добри хуманитарни въздушни услуги и имаме нужда да обсъдим създаването на хуманитарен коридор в кондус. Също така всички регионални фактори трябва да обединят усилията си в името на траен мир. Това е в центъра на нашата дипломатическа работа. Разговаря сме всички е, регионални и международни фактори в Нью Йорк на конференцията на високо ниво, като част от Генералната асамблея на ООН. Европейския съюз ще продължи да работи с правителството националното единство в този труден период. Ние ще бъдем на тяхна страна и особено на страната на афганския народ. Благодаря ви за внимание. Благодаря, господин комисар Целянидис. Сега давам думата на ораторите от е, политическите групи. Господин Данжан от Европейската народна партия. Благодаря, господин председател. Е, господин комисар, групата на НП желая да изкаже съболезнования на жертвите от е, бомбардирането на болницата в Кундус. Мисля, че е хвърлена достатъчно светлина върху този случай и се очакват санкции. Тази грешка, допусната от американското командване след дните на абсолютно колебание, всъщност мога да кажа, че беше разрушена единствената действаща медицинска структура в Скундус и това без да се вземат предвид дейностите на персонала. И наистина това е трагично събитие. Става дума за една доста плашеща реалност в Афганистан, както в Кундус, така и в провинция Фария, близо до Туркменистан и три северни провинции в северната част на страната. Там се вижда още по-голяма трудност във връзка с е, движението след отегляне на западните сили. Факта, че тези атаки се случват в северната част на Афганистан, е, доказва, че талибанската заплаха остава силна, въпреки е, и той извън традиционните области, където се движат. И това въпреки програмата за обучение, която е много скъпа, много обширна и само въздушните удари от американците в Кундус а и в други провинции се занимават с талибаните днен. Трябва да имаме предвид, че заедно с талибаните други е, групи е, увеличават силите си. Итали... Е, ислямската държава е, е присъстваща в Афганистан сред джихадистите и най-вече в Централна Азия. И също така исламското движение в е, Узбекистан, е, също така по границата с Афганистан и е, Пакистан и това трябва да бъде тревога за нас за процесите, които се развиват там. Това изисква международна намеса, която трябва да бъде по-голяма. Тя е също така и необходима и трябва да става с много по-голямо сътрудничество на съседните страни, също Китай и Русия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 не може да останем безразлични пред разрастването на тази заплаха сега. Също така ние се е, концентрираме върху други кризи, по-близки, които засягат нашата сигурност, обаче запазваме вниманието си и за Афганистан. Има много проблеми, също от исторически характер и от 2001 година трябва да се създаде е, база, е, законова база, която да ни даде възможност да се намесим. Благодаря, колега Данжан. Сега за групата на Прогресивния алианс на социал-демократите в Европейския парламент, колегата е, Хан за 4 минути. Господин председател, от името на нашата група искам да изкажа най-искрени съболезнования на семействата на загиналите и ранените. Освен това, трябва да похвалим лекарите и здравните работници от болницата, които смело се бориха през последните няколко дни. Знаете, че лекарите по цял свят ежедневно рискуват живота си, за да спасят живота на другите. Много добре беше известно къде се намира тази болница и въпреки това 22-ма бяха убити, 12 от здравните работници, 37 ранени, 10 от пациентите загинали. Ние заклеймяваме това посегателство, защото съгласно международното хуманитарно право болниците са защитени – когато те се превръщат в цел, се нарушава международното право независимо от обстоятелствата. Това е тежко престъпление. Затова е необходимо да се проведе пълно разследване при абсолютна прозрачност и отговорност, като виновните трябва да бъдат изправени пред съда. Както казах, не може да се борим срещу тероризма, като нарушаваме международното право. Обединеното кралство неведнъж убива собствени свои граждани на територии на чужди държави. Същото Виждаме и в САЩ, които убиват от гражданското население. Всичко това се оправдава с терористичната заплаха, но тя не може да бъде извинение за погазването на международните норми. Европейският съюз трябва да реагира, да настоява на върховенството на закона. Разбира се, ние сме против талибаните и насилието на талибаните. Да не говорим за корупционното управление, което виждаме в Афганистан. Но в този момент афганистанското правителство трябва да бъде сплотено. Необходимо е да се положат сериозни усилия. В противен случай сигурността ще пострада още повече. Европейския съюз и международната общност трябва да води преговори да се работи на регионално ниво в името на дългосрочния мир и стабилност. Сътрудничеството с Пакистан е особено важно. Ние приветстваме процеса на помирение, както и сътрудничеството между Пакистан и Исламабад. Пакистан не може да бъде забравен при тази криза. Приветстваме това, което чухме за гражданското население в Кондус тази сутрин. Но така или иначе, в Европа сме обезпокоени. Афганистан става все по-нестабилен, неговите граждани го напускат, конфликтът продължава вече три десетилетия. И накрая, господин председател, американското бомбардиране на болницата беше грешка. Тези въздушни удари ще имат последствия не само за Афганистан, но и за НПО по света. Нашата отговорност е да предотвратим подобни трагедии в бъдеще. Благодаря. Благодаря, колега Кан. Сега за минута и половина колегата Демес Макер от името на групата на европейските консерватори и реформатори. Благодаря. Мога до голяма степен да повторя казаното от предишния оратор и аз искам да изразя своите съболезнования към семействата на загиналите. Всички ние сме шокирани и настояваме за задълбочено разследване. Как за Бога е възможно пациентите и хуманитарните работници да станат цел. Мисля, че американските и афганистански военни са допуснали огромна грешка за при преценката. Американците отдавна са в Афганистан и да се каже, че това са съпъстващи щети, просто не е убедително. Лекари без граници бяха направили всичко, за да гарантират безопасността. Дори да има от талибани в болницата, което Лекари без граници отрича, е трябвало да има предупреждение. От гледна точка на афганските власти има сериозна сериозна грешка. Дори и една година след създаването на правителство на единството, все още няма министър на отбраната и има боричкания за постовете. Междувременно сме свидетели на това, че няма военновъздушни сили, които да се намесят и искат помощ от американците. Как е възможно 7000 афгански войници са предали контрол върху град на лица, на, на група, която е 10 пъти по-малбройна? Сега за две минути Австревичиус от името на Алде. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. От името на АЛДЕ искам да изразя нашите най-дълбоки съболезнования на пострадалите и техните семейства от Кондус. Този удар беше огромна грешка. Така или иначе, обаче, причините за него си остават неясни. НАТО казва, че афганските власти са поискали удара, но ние трябва да направим разследване. Случилото се в Кондус е ужасна трагедия, но тя не е единствената до сега. Имайте предвид, че талибаните завзеха Кондус, това беше голям военен пробив за тях – през последните 7-8 години ситуацията сериозно се влуши, а набраните от талибаните са се увеличили шестократно. Сред тях има и от бившия Съветски съюз. Много са обезпокоителни данните. Талибаните наистина трябва да бъдат надвити, за да може Афганистан да започне своята история наново. Струва ми се, че ние би трябвало да продължаваме да подкрепяме Афганистан в усилията за създаване на повече сигурност. Не трябва обаче да се правят грешките от Ирак и от Сирия. Имаше доста неуместни действия като част от операциите. Струва ми се, че сегашната ни политика в Афганистан е твърде неубедителна. Трябва да се работи и военно, и по развитието. Да има контакти с хората на местно ниво. Да бъдем решими, когато помагаме за бъдещето на Афганистан. Бездействието, объркаността обаче водят единствено до повече жертви и това съм сигурен, че хората в Афганистан не искат. Благодаря. Благодаря, колега Остравич. Сега за две минути давам думата на колегата Конечна от е, Конфедералната група на Обединената европейска левица, Северна левица. важени панове. В първе Благодаря. Най-напред искам да ви благодаря за подкрепата за нашето предложение този въпрос да се обсъди в пленарна зала. Дойде времето да престанем да разсъждаваме в бяло и черно, защото е, невинни лица са загинали, както цивилни лица, така и лекари. В продължение на един час беше разрушавана единствената болница в региона. По време на нападението загинаха безпомощни пациенти. Трудно е да се намерят думи, за да се квалифицира това престъпление. Това е престъпление срещу международното право, което беше брутално нарушено. Вместо истинско извинение чуваме лъжи. Ние не можем да не изразим най-скрените си съболезнования на жертвите и да се погрижим да се осъществи пълно разследване. Само така може да се види кой е виновен. Само така може да се покаже, че международното право е, трябва да се спазва от всички. Това е варварски акт и и проява на двоен стандарт. Извинението не е достатъчно, дори ако бъде представено страна, която се представя за пазител на мира. Ако допуснем пациенти да горят в леглата си и никой да не бъде наказан, какъв е смисълът изобщо от международно право? В заключение искам да изразя най-скрините си съболезнования на семействата на жертвите и на служителите на Лекари без граница. И господин председател, мисля, че трябва да има една минута е, мълчание. Сега минута госпожа Грин, Джин Ламбърт, името на Зелените. Благодаря, господин председател. Както каза и господин комисаря, ние неведнъж сме се възхищавали на лекари без граници. Те работят по света, ние ги уважаваме заради тяхната принципност, независимост, заради това, че лекуват хората без да мислят за техните политически престрастия и вероисповедания. Това очевидно е проблем за някои режими, но също така означава, че лекари без граница и други медицински благотворителни организации винаги печелят доверие, където работят. Ние искаме да изразим съболезнования на тези, които загубиха своите близки, своите приятели и колеги при трагедията. Би трябвало, когато хората отиват в болница, да се чувстват сигурни, да се чувстват безопасност. Координатите са били предоставени, но по някаква причина има несъобразяване с тях – какъв е тогава смисъла от прецизно насочените въздушни удари? За нас това е военно престъпление, погазване на международното хуманитарно право. Затова и ние призоваваме за независимо разследване колкото и да са притеснителни резултатите от него. Важно е да се поеме отговорност и всички военно престъпления трябва да бъдат разследвани. Благодаря ви. Благодаря на колегата Лемберт. За една минута колегата Корао от името на групата Европа на свободата и пряка демокрация. Благодаря. Добро утро, колеги. След като изслушах много от изследвания, се оказва, че проблемът, който обсъждаме, е проблем предизвикан само от талибаните. Мисля обаче, че трябва да се замислим за мироопазващата операция. Попитай, напишите, напишете в Google, НАТО и грешки, ще видите огромен брой грешки. Всъщност това е военно престъпление. Нека да се замислим за това какво можем да направим по отношение на предизвик на атентатът. Ние искаме независимо разследване, което да е пълно и прозрачно. Разследване, което да даде резултати, защото тези, които са загинали, няма да се върнат. Онзи, който е виновен, трябва да плати. Ето, това, за това настояваме днес. Благодаря на колегата Корао. Сега за една минута колегата Боргео от името на групата Европа за нациите и свободата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Отговорът на комисията е уклончив. Мисля, че при, прилича малко на това, което говориха езуитите от 16 век. Какво е това? Грешка, престъпление. Европа непрекъснато говори за своите ценности и трябва да каже. След 60 години не знаем дали е, дали дадено престъпление е престъпление или не. Връщайки се към днешния ден, Европа трябва да има кораж да каже тогава, когато човек няма кораж, никой не може да ти го даде, господин представител на комисията. Благодаря на колегата Бургезио и накрая на това разискване още веднъж давам думата на заместник председателя на комисията, комисар Стилианидис. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, уважаеми колеги. Благодаря ви за размяната на мнение и за това, че има широк консенсус между нас. Разбира се, ние искаме да има разследване, искаме и да се стигне до конкретен резултат от него. Нека обаче повторя най-важното. Европейският съюз ще продължи да работи с правителството на националното единство през този труден период. Много е важно това. Ние ще бъдем на тяхна страна, ще направим всичко по силите си, за да ги защитим от талибанския режим. Много е важно това. И това е предусловието, според мен, за да се постигне напредък на място. Няма никакво съмнение, че всички ние в европейските институции очакваме разследването да бъде извършено възможно най-бързо и да стигнем до резултатите. Благодаря ви за проведената дискусия. Благодаря, господин комисар Телени.